подписването на правни актове в съответствие с обикновената законодателна процедура. 10 акта по обикновената законодателна процедура ще бъдат подписани в съответствие с член 70 и от правилника на парламента. Заглавието на тези актове ще бъдат публикувани